Здравейте, колеги! Предлагам да започваме, защото дневният ред за днес след обед е, е много богат. Има някои деликатни теми, така че предлагам да започваме. Съобщение на председателя. Езиковия режим първо. За жалост няма да има превод днес на малтийски, хрватски и ирландски. Одобряване на препоръките на координаторите. Тук има едно една важна тема, Мора да й обърнете внимание, а именно бележката с обратна връзка на координаторите от 23 октомври тази година моля да отбележите, че съгласно правило 205 параграф 2, зелените поискаха поименно гласуване на решението на координаторите да не се организира мисия в Унгария. Точка 2, точка 4 от дневния ред на заседанието на координаторите от 23 октомври. Гласуването ще се проведе в 5.45 и ще го разгледам заедно всички станали гласували. Гласувания. Така комисията подкрепя препоръките на, на координаторите. След това одобряване на календара на Либе за заседанията за 2018 година. Ако няма възражения, графика се одобрява. Стигаме до актове за изпълнение и делегирани актове. На 26 октомври парламента получи проекто решение за изпълнение за приемането на работната програма за 2018 година и финансирането на програмата за, прав... за права, равенство и гражданство. Основният регламент е номер 1381 от 2018 2013 на Европейския парламент и на съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правата равенство, е, програмата за права, равенство и гражданство за периода от 2014 до 2020 година. Е, съответният акт за изпълнение бе изпратен на всички членове на комисията Либе и бе е поставен крайен срок за възражението. Ако имате такива възражения, моля да уведомите секретарията на Либе до 10, до 10 ноември. На 27 октомври парламента получи е, регламент на комисията за изменянето на регламента за добавянето на Етиопия до списъка с високо рискови трети страни в таблицата в точка 1 от приложението. Основният акт е директива 215 849 относно предотвратяването на използването на финансовата система за изпиране на пари или финансиране на тероризъм. Бе обявен срок за възражение, периода за проучване е един месец, който може да се удължи с един месец. Ако някой от членовете има възражение, моля да го съобщите на секретарията до 15 ноември тази година, 6 часа. И накрая ще има електронно гласуване днес в 5.45. Моля да ще подготви електронните си карти. С това стигаме до трета точка от дневния ред, а именно първия годишен преглед на щита за личните данни. Първоначално искахме е, ресорния комисар да бъде днес с, с нас. Е, госпожа Юрова е това. Тя за жалост не е свободна днес, но координаторите бяха на мнение, че е добре да вземем предвид кратките срокове за този първи годишен преглед, да сме в течение на случващото се и да имаме възможност да задаваме е, съответните въпроси на комисията. За това се радвам, че с нас е генералният директор на Генерална дирекция правосъдие, госпожа Астола, за да ни информира докъде сме стигнали с първия годишен преглед на щита за личните данни. Ако за напомняне, на 18 октомври комисията публикува констатациите си по прегледа и също така органа за защита на данните също през декември месец ще публикува своите констатации. Сега ще помоля госпожа Астола да представи информация, след което ще дам думата на координаторите и на членовете по тази тема за въпроси и коментари. Госпожа Астола, имате думата за до 15 минути. Uh, Благодаря. Уважаеми членове, за мен е удоволствие да съм тук, за да обсъдим първия годишен преглед на щита за личните данни. Както знаете, съда каза много ясно, че е, решението за е, адекватност не бива само от дъба да се постави в едно чекмече и да се забравя, а че трябва да бъде кодифицирано в общия регламент за защитата на данните. Комисията трябва е, ежегодно да утвърждава констатациите си за личните данни. Следователно, този годишен преглед е ключово изискване за продължаване на рамката. За нас този мониторинг е много важен и доклада е в резултат от един широко обхватен процес. Годишният е, преглед започна през септември месец в Вашингтон. Бяхме много добре подготвени за него. Взехме информация от различни източници, като например компаниите, използващи щита за личните данни, организации от гражданското общество, които се интересуваха от функционирането на този щит, е, както и ангажиментите на, е, на американските органи и дали са спазени те. Имахме срещи с редица заинтересовани страни, включително и делегация на тази комисия, посетила САЩ през юли месец. Освен това, получихме и е, обяснения от различни американски органи. Също така, Годишният преглед бе изготвен в тясно сътрудничество с представителите на органите за защита на данните и ем, работната група по член 29. Срещнахме се многократно, за да анализираме получената информация и да се подготвим по-добре за срещата през септември месец. Участниците взеха участие на заседание в Вашингтон. и допринесоха за дебата с своите експертни опознания и въпроси. В резултат от този процес първия годишен преглед бе едно успешно начинание. Това а, бе признато и от американска страна. Те казаха, че прегледа е много важен за продължаване на работата в рамката и това стана ясно от нивото на участие и ангажираност на американската страна в а, срещите. Участие, което бе безпредседентно. На а, тези срещи участваха високопоставени представители на всички органи, които отговарят за достъпа, както от страна на частни субекти, така и от страна на правителството е, до е, щита за личните данни. Директора на е, Департамента по правосъдието, омбудсманът, генералния инспектор по разузнаването, както и съвета, надзорния съвет по въпросите за гражданско за, за личните данни и гражданските свободи. Ние от Генерална дирекция правосъдие и представителите на работната група по член 29 проведоха задълбочен обмен на мнение с представителите на САЩ и след всяка точка в дневния ред се правеше кратък увод, след което имаше дълги сесии с въпроси и отговори, с реална размяна на мнения между различните делегати. Така че това не беше просто формално упражнение, нещо, което става ясно, мисля, и в доклада. Това е първия такъв годишен преглед и е, е важно, че установява значим прецеден за бъдещите прегледи от гледна точка на съществото. Накратко, какви са констатациите от този преглед? В търговско отношение смятаме, че системата функционира. Американските органи са създали механизмите и инструментите, за които се съгласихме миналата година, обхващащи редица въпроси засягащи компаниите, присъединяващи се до, към щита, мониторинг на съответствието, сертифициране, обработка на жалби от европейска страна и механизми за гарантиране на изпълнението. Тази първа година бе една преходна година и в тази година над 2400 дружества се присъединиха към системата, както европейски, така и американски. В тази първоначална година е важно, че САЩ се съсредоточиха в, върху установяването на процедурите за сертифициране. Радваме се, че в сравнение с предишния принцип на безопасно обежище се прилагат много по-строги изисквания за сертифициране на дружествата, но в бъдеще очакваме по-голям фокус върху изпълнението и мониторинга. за това в доклада се правят редица препоръки, за да може Департамента по търговията на САЩ да е по-ефективен в гарантиране на изпълнението. Относно достъпа до личните данни, трябва да се подчертае, че новата американска администрация утвърди ангажиментите на администрацията на президента Обама. Е, по-конкретно директива на президента 28 и правилата за изпълнение към нея няма да бъдат променени, променяне, а те са в основата на щита за личните данни. Във връзка с това, защитата по директива 28 се на, се прилага за всички дейности за разузнаване, за разузнаване от САЩ, независимо за това къде са установени дружествата. Обясненията в хода на годишния преглед потвърдиха оценката по времето на решението за съответствие. Тази оценка е валидна когато американските органи имат достъп до е, данни за е, причини свързани с националната сигурност, този достъп винаги трябва да е целенасочен. Това става чрез така наречените национални, а, писма за националната сигурност и с конкретен достъп до имейл адреси, както се предвижда в раздел 702. Това не е само едно законово изискване, то се прилага и на практика. Както става ясно в доклада, както целенасочените мерки за разузнаването, приети в раздел 702 Pfizer, както и е, доказателствата от практиката, които бяха обсъдени за годишния преглед, потвърдиха, че последващото използване на данните не е, е генерализирано и дискриминаторно. Разбира се, трябва да бъдем е, бдителни и е, да продължаваме да следим бъдещите промени. Тоест, нашата работа не се изчерпва с публикуването на доклада. Това засяга конкретно а, е, раздел 702 от а, Закона за упражняване на надзора върху външното разузнаване. Конкретно е, този раздел установява законовия орган, който може да упражнява такъв е, надзор. Конгреса може да използва възможността да гарантира защитите по директива на президент 28 по отношение на прилагането на закона за надзор върху външното разузнаване. Би било много добре и вие да отправите същото послание, когато имате връзка с членове на Американския конгрес. И накрая няколко думи за позицията на омбудсмана, която предстои да бъде запълнена в американската администрация. Доколкото разбирам, това е едно от основните притеснения, изразени от делегацията на Либе, посетила САЩ в, през юли месец. Както знаете, много политически назначения в новата администрация бяха бавни. Но както често се случва с такива преходни периоди и в САЩ, и в, Евро... и в Европа, омбудсмана може да изпълнява всички функции, когато има жалба от европейска страна. Междувременно са предвидени съответните процедури, за да се гарантира независимостта на омбудсмана и да се организира сътрудничеството на омбудсмена с независими органи за надзор в случай на жалби подадени от Европейския съюз. Приветстваме факта, е, че Омбудсмана и работната група по член 29 работиха в тясно сътрудничество за създаване на набор от инструменти за улесняване на процеса по подаване на жалби и цялостният успех на щита за личните данни зависи от такива сътрудничества. Предвид значението на омбудсмана, обаче, в доклада ни при, е, насърчаваме американската администрация да назначи лице на тази позиция, възможно най-скоро. Това би било и знак за продължителното ангажиране на ами, американската администрация с щита за личните данни по отношение на още не назначените членове в надзорния съвет. Насърчаваме администрацията да бъдат назначени възможно най-скоро. Трябва да се е, подобри и практическото функциониране на щита. Това е друга препоръка. Ако противно на това, което стана ясно в годишния преглед, основите върху които е изграден щита за личните данни е, не продължат да бъдат същите, комисията ще преразгледа констатациите си. И е, в заключение искам да подчертая, че процеса на годишния преглед беше много добър пример за доброто сътрудничество между САЩ и Европейския съюз. Европейския парламент го каза и в резолюцията си през април, от април месец и делегацията на Либе се срещна с колегите си в САЩ през юли месец. Това е много важно за сътрудничеството между двете страни, особено през тази година на много промени в САЩ. И както вече казах, работихме в тясно сътрудничество с органите за защита на данните за активното им участие в щита. Те участваха активно и в прегледа и сега извършват собствена оценка. Както каза и комисар Юрова в Вашингтон, това бе добър пример как екипа с Европа работи добре. Така че комисар Юрова и ние искаме това сътрудничество да продължи и ще очаквам вашите въпроси и коментари. Much, Благодаря, госпожо Стола. Ще да дам думата първо на координаторите, но някои от тях отсъстват. Затова ще караме по списъка, както сте се заявили. Колеги, не повече от две минути на човек, тъй като, знаете, следващата точка трябва да бъде започната точно в 4 часа. Ако имаме време, ще дам възможност за изказване и на други колеги. Естествено, искаме да чуем и отговори на въпросите. Значи, пореда по който сте се записали. Господин Бони е първи. Благодаря. Благодаря за всички положени усилия да приложите щита за личните данни и усилията, които сте положили, за да създадете този преглед. Има ясна структура, препоръки, които са полезни. Няколко думи за препоръките. Първо, повишаването на осведомеността. Как да се защитят гражданите на Европейския съюз. Какво планира Европейската комисия? Как можем заедно да повишим осведомеността по всички тези въпроси и как можем да дадем на европейските граждани повече познание за този щит? На второ място, какво смятате вие относно възможността да се номинира омбудсман защита за личните данни, защото във вашата препоръка се казва, че в САЩ трябва да се случи нещо такова. Това е един от ключовите аспекти за цялостната структура на щита за личните данни. Ще е възможно ли да се случи нещо подобно? На следващо място. Има нещо, което притеснява нас и съответно европейските граждани. Каква е вашата оценка? За какво говоря? Има информация, че американски компании използват информация в публичното пространство във връзка с сертифицирането. Мисля, че трябва да окажем натиск върху американската страна и върху американските компании, за да не се използват неправомерно данни на европейските потребители. И накрая, нещо, което споменахте и описахте – проблема за авторизацията по раздел 702 и акта Pfizer. Според вас в каква посока ще поемат събитията и какъв ще бъде окончателният резултат? И накрая във връзка с надзорния съвет за личните данни и липсващите членове на този съвет. Кажете малко повече, той е много важен. Благодаря ви още веднъж. Ясно е, че ние работим много по този въпрос. Същото не можем да кажем за САЩ. Много въпроси имаме, макар че процеса започна. Госпожа Зипел, две минути, не забравяйте. Благодаря. Благодаря ви за презентацията. За съжаление не можах да чуя цялата презентация. Вашето изказване ми напомни за дебатите във връзка с така наречения Safe Harbor. По това време отправихме критики, комисията направи оценка, годишен преглед. Беше казано, че има проблеми, но има и напредък, е, подобряват се нещата. Чувахме това в продължение на дълги години и в крайна сметка имаше нужда от решение на съда, за да се е, реши проблема. Виждаме, че същите проблеми присъстват и тук, когато говорим за защита за личните данни. Например, някои предприятия се преструват, че са част от щита за личните данни, никога не са искали да бъдат. Освен това, казват, че а, са обект на проверка, но вече използват информация за сертифицирането на интернет страниците си. Значи, виждате, не само, че има проблеми, ами проблемите са същите, както по отношение на Safe Harbor. Проблеми съществували години. Какво ви кара да смятате, че има напредък? Какви са вашите планове в комисията? И освен това, има ли ясни индикации от американска страна, че те ще се заемат с проблемите? И то сериозно. Омбудсмана на следващо място, съвета относно така наречената PCLOB, на една мисия в Вашингтон казахме, че не е добре, че липсват хора в този съвет. Измина месец, проблема продължава да съществува. Имате ли ясни индикации от американска страна, какво точно ще направят американците, за да подобрят положението? Защото не ми се иска след година пак да се съберем и да обсъждаме същите тези проблеми. Благодаря госпожа Инетвелт. Благодаря. Благодаря, госпожо Астола, за презентацията. Подобно на госпожа Зипел, нито съм успокоена, нито съм впечатлена. Дебата много прилича на този за Сейф Харбър. Вие говорите за изпълнението на една договорка, която според мен по никакъв начин не отговаря на нашите стремежи. Изпълнението може и да съществува по някакъв начин. Аз мисля, че в крайна сметка съда пак ще убие тази а, инициатива. Пиклоп не съществува, защото а, има едно лице, което не е избрано от господин Тръмп, омбудсмана не е избран месеци след като новата американска администрация влезе в сила. Казва се, че американската администрация не номинира лица. Това е смешно. Всъщност тя постоянно номинира лица и то едни и същи лица. Те са много заети. Разбирам, че е, тази инициатива не е приоритет за тях, но все пак. На следващо място, вие казвате, че се надявате, че евентуалната Постоянна реауторизация по раздел 202, което е нещо много драматично, ще се случи. Вие казвате, че ще има възможност да укрепим щита за личните данни във връзка с Файза. Какви са възможностите тази администрация наистина, наистина да се вземе същите за личните данни? Постоянно получаваме информация, обещания, които обаче се основават на альтернативни факти. Каква защита даваме на гражданите се пак и накрая вие казвате, че има много малко жалби. Ами да, защото едва ли хората знаят, че има процедура за жалби, освен това за какво да се жалват хората, за това, че НСА се е здобила с техните данни. Ами откъде да знаят те? Няма и омбудсман. Всъщност тази процедура за обжалванията няма как да проработи. Как може да се жалваш за нещо, за което даже не знаеш, че съществува като възможност? Мисля, че договорката не отговаря на нашите стремежи. Изпълнението какво казвате вие за него? Казвате, че разчитате на Европейския парламент да ви подкрепи в молбите към американската администрация. Аз мисля, че гражданите разчитат Европейската комисия да спазва европейското законодателство и договорите. Комисията обаче не прави това и не само в тази област. Затова не идвайте тук, за да искате подкрепа, ами направете каквото трябва да направите, за да защитите правата на гражданите. Благодаря, господин Фос. Ähm, Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашата гостенка Благодаря, госпожо Астула, за вашето изложение. Смятам, че това, което е направено до сега е много добре. Е, например, проучването на възможността за а, е, така нареченото споразумение за сигурно пристанище. Имаме ли превод? Много е важно, е, че вече има насрочено такова подписване и е добре да се стъпи на тези неща, за да се подобрят нещата, които сега не вървят добре. Такава поне беше изходната ситуация. Мисля, че в хода на цялата тази дискусия за защитата на данните, която водим до безкрай с САЩ, е, сме допринесли поне мъничко да се промени мисленето там. Мисля, че на политическо ниво нещата са точно точно така. Това, което не е толкова добре за нас е, че омбудсманът все още е временен, а не постоянен. Сега временната длъжност разбира се, че е положителна стъпка, но няма смисъл да има временно назначени лица, които няма да се заемат с мисията си така интензивно, както се очаква от тях. Това, което искам да попитам е дали междувременно има постъпили жалби на базата на цялата тази конструкция. Има ли конкретни случаи, по които може да се проследи пътят, по който минава такава една зла жалба, за да разберем дали продължава да има някакви празноти, които би следвало да се запълнят. Също така искам да попитам, кои конкретни а, а, възможности за усъвършенстване има в момента. Жалко, разбира се, че администрацията на Тръмп като че ли все още не е назначила достатъчно служители но трябва да се настоява колко е важно е, обменът на данни, трансатлантическият обмен на данни между САЩ и ЕС и за това е, съответните е, постове трябва да бъдат заети от служители просто трябва да се ускорят нещата. Мисля, че важността на обмена на данни е толкова голяма, че трябва да се спазят всички договорки. Но най-важното, което исках да попитам, има ли междувременно поступили конкретни жалби, които да доведат до конкретни, до конкретни констатации за необходимост от подобряване? Благодаря накрая госпожа Саргентини. Благодаря. Съвсем накратко, тъй като колегите общо взето зададоха едни и същи въпроси. Първо място, омбудсмана в САЩ е с временен характер. Тя заяви пред колегите от мисията, че не е запозната достатъчно добре с ситуацията. Хората говориха за това, че така наречения пиклоп не разполага с достатъчно персонал. Затова трябва да попитам, има ли достатъчно механизми за защита за европейските граждани? Мисля, че отговора е не. Това е Сейф Харбър. Още веднъж. Ние говорихме за взаимно доверие. Видяхме обаче, че нямаме взаимно доверие. Сейф Харбър беше пометен, беше заместен същита за личните данни. Всъщност Върховният съд на Ирландия в един втори случай, по едно второ дело, иска да се обърне към съда в Люксембург. Става дума за съвместна инициатива с Мак Френц. Те вече изпратиха въпроси към съда и чакаме решението на съда, защото чакаме още една година. Трябва ли щита за личните данни да бъде разбит на пух и прах, както стана с Сейф Харбър? Всъщност това е нещо привидно цялата тази инициатива, защото нищо не се е променило за европейските граждани, нищо не се е променило по отношение на американската технологична индустрия. Тя продължава да използва не както трябва данните на европейците. Зелените са сериозно притеснени. Не искаме да има едно премаскиране на Сейф Harbor, без да се въведат сериозни изменения за благото на европейските граждани. Благодаря. Ако няма други желаящи да се изкажат, нека и аз да добавя един въпрос. И то е следния. Става дума за правоприлагането. Ако изпратим информация към Фейсбук Ще има ли достъп за правоприлагащите органи до тази информация? Какво прави комисията с оглед на това да разследва положението на така наречената информация за целите на правоприлагането? И още един по-общ въпрос. По какъв начин се е подобрило положението спрямо Сейф Harbor? Имаме малко време, но трябва да приключим в 4 часа. Благодаря ви за тези въпроси. Някои от тях бяха много общи, други бяха съвсем конкретни. Първо, основният въпрос. Дали става дума още веднъж за Сейф Harbor? Естествено, ние работихме по този въпрос. Е, имахме пред очите си Safe Harbor, правихме анализ на американското законодателство, например, във връзка с достъпа до данни. Ние винаги имахме пред очите си парадигмата на Safe Harbor. И когато се подготвяхме за Safe Harbor ние отговорихме на много от въпросите. Така че не съм съгласна, че става дума за същата инициатива. Това е коментар с общ характер. Сега по конкретните въпроси. Първо, повишаването на осведомеността. Естествено, вече работим по отношение на общия регламент за защита на данните и повишаването на осведомеността в тази връзка. Ние искаме хората да осъзнаят какви са техните права. Искаме да направим така, че европейците да знаят, че може да има проблем с техните данни, когато те се изпращат към САЩ. По този начин и въпроса за защита за личните данни ще стане по-разбираем. Има възможност да се повиши осведомеността. Естествено, органите за защита на данните работят в тясна връзка с нас. Те ще публикуват насоки в тази връзка. Знаете, че когато влезе в сила общия регламент за защита на данните, ще се повиши осведомеността. Органите за защита на данните ще помагат по отношение на омбудсмана. Това решение трябва да се вземе от американското правителство. Естествено, можем да оказваме натиск. Това правим през цялото време. Всеки път казваме, че това е важен въпрос за нас, важен е и за парламента. И когато правихме преглед, естествено, повдигнахме този въпрос – в същото време беше ни обещано, че ще се проведат съответните процедури, за да може и действащия, изпълняващия дейността омбудсман да работи. Има важни механизми за сътрудничество между омбудсмана в САЩ и органите за защита на данните в Европа. Знаете, че искаме гражданите да могат да подават жалби. Чухме нещо важно в САЩ. Сътрудничеството с генералните инспектори е много важно в рамките на разузнавателните органи. Искам да кажа, че винаги може, естествено, да се каже, че става дума за хвърляне на прах в очите. Мисля си обаче, че генералните инспектори работят много сериозно. Те обясниха какви са техните права за здобиване си информация, разузнавателна информация. Те обясниха как работят с омбудсмана, какви са процедурите. По отношение на сертифицирането и факта, че на някои страници на компании има информация, че те са компании по щита, макар че не са минали изцяло процедурата по сертифициране. Ясно заявихме, че не трябва да има разминаване между веб страницата на компанията и списъка с сертифицирани компании, който се изготвя от Департамента по търговия. Искам да кажа, че е, това все пак е нещо различно спрямо ситуация, в която се казва, че аз съм дружество по щита за личните данни, макар че даже не съм подал молба за сертифициране. Американската страна чу нашата позиция и мисля, че положението ще се промени. Те са създали много стабилни процедури, включително информационно-технологични процедури. След като е създадена системата, основният въпрос е как да бъдем проактивни в идните няколко години. Особено, що се отнася до наблюдението. В момента в САЩ са получени страшно много молби е, за сертифициране. По отношение на 702. Знаем ли какво ще се случи? Трябва да кажа, че ние не отстъпваме и не смятаме, че американската страна се отказва от поетите ангажименти. Доколкото разбрах, 702 ще бъде запазена. А по отношение на президентския указ номер 28 и въпроса дали предпазните механизми е, са достатъчно добри в този указ, не мога да се произнеса по този въпрос по отношение на така наречената P-Club. Чухме много сериозна презентация от единствения член, който продължава да работи, един от петима, тази жена заяви следното. Макар, че тя е единственият член в момента, извършената работа преди да се загуби кворума, ако не се лъжа, това се е случило миналата пролет, ще помогне да се довършат до края започнатите инициативи, но не могат да се започват нови инициативи. Президентът Тръмп номинира председателя на тази група, но той трябва да бъде одобрен от Сената. Мисля, че има развитие по този въпрос. Сейф Харбар същите проблеми казвате. Мисля, че отчасти вече отговорих на въпроса за това, че някои компании се преструват, че са компании по щита. В нашите препоръки казахме, че дружествата трябва да са по-активни. Мисля, че има различни механизми с информационно-технологичен характер, които да помагат на дружествата да бъдат по-активни, що се отнася до сертифицирането. Сега не мога да си разчита бележките тук. I guess it was about how, uh, how we can believe. Защо вярваме, че позицията на САЩ сега е малко по-различна спрямо от тази по Сейф Харбър? Имаше коментар на председателя извън микрофон. Може би, казва госпожа Астола. Всъщност, самия факт, че настоящата инициатива се основава на провалената инициатива Safe Harbor е, е нещо, което ни изпълва с оптимизъм. Има американски служители на високо ниво и не само, които признават, че тази инициатива е важна. И ако нещата не проработят, можем да отидем в САЩ да поискаме да се направи повече. Ако това не се случи, можем да си извлечем съответните полки. Не става дума за решение, което е фиксирано веднъж за винаги. Що се отнася да, до това дали Що се отнася до въпроса дали а, тази а, инициатива може да устои на инициативата на Шремп, а, сега не мога да се произнеса. По пикъл вече отговорих. Що се отнася до номинациите? Да, много номинации има в САЩ. Видях, че 500 лица още не са номинирани на съответните постове в администрацията. Мисля, че сега броя е съкратен, но в Държавния департамент положението е достатъчно тежко ние можем да оказваме натиска. По отношение на 702 Конгреса решава в тази връзка Още няма жалби към омбудсмана. Ние се опитваме да разгледаме процедурите и да видим дали е възможно да бъдат разгледани жалбите. В случай, че се появят такива. Вече ви казах, че се убедихме, че съществуват механизми, структури. Има сътрудничество с така наречените генерални инспектори – Има ли развитие? Осезаемо развитие, що се отнася до номинирането на, ном, на омбудсмана, няма какво да добавя. Не мисля, че САЩ не осъзнават колко са важни потоците данни. Факта, че видяхме колко сериозно се работи по администрирането на сертификатите, по изпълнението, по наблюдението. А всичко това показва, че САЩ осъзнават колко е важна тази инициатива. По отношение на втората инициатива на Шремп, мисля, че става дума за стандартните клаузи и за предпазните механизми свързани с правителствения достъп. И накрая по отношение на правоприлагането. Председателя. Е, да кажем, че изпращам информация до Фейсбук, е, но тази информация се препраща на американските власти. Какви са предпазните механизми? Може би аз трябва да отговоря. Анализирахме този проблем в решението от миналия юли, след като разговаряхме надълго с Департамента по правосъдие, осъзнахме какви са ограниченията, например по отношение на изискванията за гаранции, гаранции по отношение на разследването, когато има заподозряно лице, предпазните механизми и механизмите за правна защита. Мисля, че всичко това отговаря напълно на изискването за съразмерност, което трябва да прилагаме в тази връзка. Това беше потвърдено през последната година – видяхме и едно допълнително подобрение неодавна. Използването на така наречените заповеди ГЯК се намалява. Това са искания за насочени срещу компаниите, към компаниите, да не оповестяват информация, за да не се поставя под въпрос съответното наказателно преследване. Сега обаче има насоки, които ограничават тази възможност да се запушва устата на компаниите. И това е нещо добро. Има искане да се преразгледа тази инициатива, да се прави преглед на регулярни интервали – и тя трябва да се използва само когато е напълно необходима. Тоест, ние анализирахме механизмите за защита, механизмите за, за правна защита, предпазните механизми и смятаме, че в крайна сметка има достатъчно добра защита и тя отговаря на принципа на адекватността. Нека да кажа няколко думи и за Файза. Ние вярваме, че щита за личните данни даде възможност за комуникация по този проблем. В миналото не беше обичайно да разговаряме с разузнавателните служби на САЩ. Сега разговаряме с тях, разговаряме в рамките на годишния преглед, разговаряме с представители на Департамента по правосъдие, с представители на разузнаването и те разговарят наистина с нас, готови са да разговарят. Това е много важно. По отношение на Pfizer 702 има няколко предложения в момента. Нито едно от тях не е насочено към това да се разширят правомощията за надзор, за наблюдение. Има едно предложение, което представлява едно продължаване на дейността на разпоредбата. В така наречения Закон за свободата на САЩ има редица предпазни механизми, включително насочени и към чужденци. Това е инициатива, която е насочена към членовете на Конгреса и мисля, че ние трябва да я подкрепим и тук. Благодаря, госпожо Индвелт. Искате да добавите нещо? Казах, че можем да добавяме въпроси. Имаме време. Заповядайте но накратко. Имам един много кратък коментар. Е, мисля, че има много е, бюрократични е, е, глупости, които говорим тук, което не е полезно за гражданите. Интересуваме къде тегли чертата комисията, защото през 2016 година бе прият това решение по време на предходната администрация, но в САЩ още няма омбудсман. Вие сте се срещнали с много важни хора, което е прекрасно, но няма реален надзорен съвет за личните данни и омбудсман няма. Вие разчитате на уверения на президента и администрацията му, уверения, които не са надежни. Къде ще теглите чер- чертата? До кога ще толерирате тази ситуация? Защото това не е добре за комисията. Това е решение на комисията, но вие не отговаряте на очакванията на гражданите. Не става въпрос да попретиснем американците, а да изискваме те да спазят неща, за които са се съгласили. Така че, госпожо Астоло, не мисля, че това е смешно, което казвам. Председателя, благодаря ви. Е, София, разбрахме ви. Госпожа Астола, имате думата отново. Надзорният съвет съществува, защото неговото несъществуване не зависи само от членовете му. Той съществува той създава законодателство и дори с един член той може да работи, да публикува доклади, така че този надзорен съвет съществува. Има негов председател и е, още малко остава, докато се е, достигне до кворум. От гледна точка на това надзорният съвет съществува. А по отношение на омбудсмана, той дори да е само изпълняващ длъжността, разполага с всички нормални правомощия на омбудсмана, но не е имало просто жалби все още. Когато постъпят първите жалби, ще видим дали той работи или не. Благодаря. Е, ще се видим с е, комисарката следващата седмица или на 21 ноември. Благодаря на колегите, благодаря на госпожа Стола и екипа й. Колеги, виждам, че и заместник председателя е тук. Продължаваме в 4 часа точно, за да дадем възможност на колегите да се присъединят.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 Good afternoon, colleagues. We move to point four. И така, колеги, продължаваме с четвърта точка в дневния ред. Последни развития в Полша и тяхното отражение върху принципите на правовата държава. Ще проведем размяна на мнения с заместник председателя на комисията Франц Тимерманс. Добре дошли на вас и на вашия екип. Както знаете, е, обстановката ви е позната. Комисията започна този процес през януари 2016 година. Това е диалог относно положението в Полша, Полша относно рамката за правовата държава. И е, така стигаме до днес, е, когато ни гостува първия първият заместник председател Тимер Манс. Той и през август беше при нас за размяна на мнения. И е, с това стигаме до днешното обсъждане е, в контекста на е, решение от октомври месец, оправомощаващо комисията да обсъди ситуацията в Полша предвид среща на докладчиците в сянка преди пленарната сесия следващата седмица. Господин Тимерманс, вие ще представите положението преди провеждането на дебата в пленарна зала. Виждам, че има заявяващи се да се изкажат, но след като господин Тимерманс направи изложението си, ще ви обясня как ще работим. Но от сега ви казвам, че трябва да спазваме времето едното за изказване от 2 минути. Имаме час и 15 за целия дебат, така че моля да ограничите изказванията си до 2 минути. Ще държа и комисаря ще има около 10 минути максимум за своето изказване както а, направихме и през август месец. Така че моля да бъдете дисциплинирани по време на дебата. Господин Тимерманс, имате думата. Благодаря ви за това, че ме поканихте. За мен е удоволствие да представя актуална информация за Полша и дискусията за правовата държава. Последният път, когато се видяхме, бе на 31 август, когато ви представих третата препоръка на Комисията за правовата държава, изпратена на полските органи на 26 юли, предвид започването на процедура за нарушение от 28 юли. В препоръката комисията изразява притеснение относно реформата на правосъдната система. Четири закона имат е, много отрицателно отражение върху независимостта на съдебната система и представляват заплаха за правовата държава. Два от е, законите бяха върнати от парламента. Това отразява и системно на заплаха е, за правовата държава в Полша вследствие на промени за Конституционния съд и е, поставяне под въпрос на легитимността му, тъй като цялостният му състав бе променен. Това поставя и под въпрос цялостното назначаване на съдии в Польша. Освен това, Полша отказа да публикува редица от решенията на Конституционния съд. Комисията настоява да се възстанови независимостта на Конституционния съд като гарант за е, правовата държава в е, Полша и а, е, Процедурата за нарушаване се отнася а, до закона за организацията на обичайните съдилища, закон, който вече се прилага. За жалост, в полския отговор на третата препоръка не се съобщава за никакви конкретни решения взети, за да се подобри ситуацията. Какво стана от тогава? От юли месец изпратихме четири писма на полските автори органи с желание за среща, но тази покана не бе приета. След това размяната на мнения стана само писменно. Поканата ни продължава да е валидна и се надяваме да продължим с личен диалог. По първото нарушение полските органи отговориха на писмото за официално уведомление, като отрекоха официално нарушаване на закона. Комисията изпрати последващо писмо, в което поддържа позицията си, че полския закон е несъвместим с европейското право, защото въвежда различна възраст е, за е, пенсиониране на съдиите е, мъже и жени, съответно 60 и 65 години което е в нарушение на член 157 ДФС и на директива 2006-2004 относно дискриминаторното отношение. Освен това, решението да се продължава работата на съди, достигнали пенсионна възраст, също е несъвместимо съгласно член 91 от ДФС, от както и съответните членове от Европейската харта за основните права. Съгласно новите промени в закона, министрите на правосъдие имат влияние върху назначаването на съдии и продължаването на техните мандати, удължаването им. По този начин се подкопава принципа за не, е, не отстраняване на съдии. Министъра на правосъдието може да окаже влияние на съдиите, които вземат решение по дела, отнасящи се до европейското право. Комисията в момента обмисля следващия си отговор на полските власти и е, следващите стъпки. По отношение на изсичането на река Биловежа, е, комисията твърди, че е, изсичането на тази гора продължи въпреки решението на съда от 27 юли. Комисията представи доводите си за налагане на временни мерки на Полша. Е, също така на съвета по общи въпроси комисията представя решението си по отношение на Полша. Правовата държава е от интерес на всички и отговорност на всички. И затова комисията иска да започне диалог с Полша за стигане до решение. Е, на същия ден бяха представени е, два нови проекто закона за Конституционния съд и съдебната система в Полша. Комисията в момента анализира тези проекто закони и следи дискусията около тях в полския парламент. В е, това комисията се води от принципа за правовата държава и за независимостта на съдебната система, която следва да се спазва във всяка реформа на съдебната система. По-конкретно сигурността на на местата на съдиите, както и на принципа за тяхното неотстраняване. А, това се отнася не само до съдебните функции по конкретни дела, но и независимостта на цялостната съдебна система. А, необходими са гаранци, гаранции, за да се опази независимостта на съдебната система. А, нещо, за което трябва да са вдъхновители съдилищата във всяко демократично общество. В хода на този процес комисията отбелязва, че в новите проекто закони трябва да се обърне внимание на определени въпроси, поставящи сериозни притеснения по гореизложените принципи. Например, проекто закона за Върховния съд предлага да бъдат пенсионирани е, разли... Е, значителен брой върховни съди в съда, включително и първия председател на съда, като се понижи пенсионната възраст. Освен това, съдиите, които ще бъдат засегнати от промените, могат да поискат мандата им да бъде удължен, но само председателя ще може да вземе такова решение, защото няма конкретни критерии и срокове за вземане на решенията, нито пък възможност за съдебен контрол на такива решения. Освен това, съдиите, членове на съдебния съвет, могат да се назначават по принцип, който противоречи на европейските стандарти, т.е. не от свои колеги съдии. Освен това, всички, е, почти всички настоящи членове на съдебния съвет ще трябва да бъдат преждевременно персонирани. Предстои мнение на Венецианската комисия от декември месец по този е, въпрос. Комисията се радва, че съвета на Европа поиска от Венецианската комисия да се произнесе по тези два проекто закона в Полша, както и цялостната организация на съдилищата. Преди да се вземат решения по тези два проекта закона, комисията призовава Полша да вземе предвид опасенията в третата си препоръка, както и да вземе предвид бъдещите две становища на Венецианската комисия. Това се отнася до е, промените не само в Полша, но и в е, цяла Европа и на международно ниво. Тук е, препращам към неодавнашното мнение на Европейската мрежа на съвети по, в съдебната сфера, освен това, препращам и към предварителните наблюдения на специалния докладчик на ООН, господин Диего Гарсия Саян, който е, твърди, че независимостта на съдебната система е, е заплашена сериозно днес и той изразява притеснения по отношение на тези два проекто закона. Тези становища също трябва да се вземат предвид в дискусията в Полша по проекто законите. Също така трябва да се подчертае установяването на независим конституционен съдебен контрол в Полша. Още веднъж, всички държави членки имат възможността свободно да осъществяват съдебни реформи, но при, е, в това трябва да спазват принципа на независимост на съдебната система. Държавите членки са тези, които решават как ще организират съдебните си системи, включително това дали да имат съдебен съвет. Но ако има такъв съдебен съвет за гарантиране на независимостта на съдебната система. Независимостта на този съвет трябва да се гарантира съгласно европейските стандарти. Европейската комисия продължава да иска да установи конструктивен и добросъвестен диалог за справяне с положението с правовата държава в Полша и искрено съжалявам, че за сега този диалог не е факт. В заключение благодаря на Европейския парламент и по-конкретно на членовете на тази комисия за продължаващите усилия да се поддържа правовата държава в Полша и е, да се предприемат действия за подобряване на ситуацията там. Благодаря ви много. Благодаря. Сега се обръщам към координаторите и ви давам време за изказване до 2 минути. След това ще помоля отново господин Тимерманс да отговори, след което ще чуем членовете на парламента, които желаят да се изкажат. След няколко минути ще закрием списъка с изказвания, така че ако искате да се изкажете, моля, покажете го сега. Госпожа Мецола за НП има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Тимерманс, за това, че сте тук с нас и а, обсъждаме проблеми, свързани с а, правилното спазване на правовата държава в държавите членки. Днес говорим за Полша, но а, вчера и онзи ден и, имаше протестиращи в Малта и в Букурещ, настояващи за правова държава и за борба срещу корупцията. За първи път вземам думата в тази комисия след ужасното убийство на, жур... на разследващата журналистка в Малта и за първи път говоря за насилието в моята страна. Така че защитата на правовата държава в Европейския съюз е и моя лична борба. В член 2 от нашия договор се казва, че Европейския съюз гарантира зачитане на европейското достоинство, демократия демокрация, свободи и правова държава. Цитираме този член постоянно и твърдим, е, че Европейския съюз се обединява от ценности и правосъдие, а не от географски принципи. Но за първи път Европейския съюз е изправен пред такива системни заплахи на своите устои. В Полша Европейската комисия настоява за действия за защита на правовата държава, но НП е силно притеснена от последните развитие в Полша и бездействието на полските власти по отношение на конструктивен диалог с Европейската комисия, което е много жалко. Имаме сериозни притеснения относно Националния съдебен съвет, както и предложението за Върховния съд, за закона за Върховния съд в Полша, както и за финансирането на НПО и за новите проектозакони за финансирането на медиите в Полша. Всички тези фактори показват недостатъци, на които нашата институция или комисията не може да не обърнат внимание. Трябва да отправим посланието, че няма да стоим с кръстени ръце, докато основните принципи на демокрацията и правовата държава в Полша се подкопават. За хората в Полша, в моята страна и в целия Европейския съюз, съюза не е не просто свобода на движение, а надежда за поколения поляци, румънци и малтийци. Ние все още въплащаваме тази надежда и не можем да ги разочароваме. Благодаря, колеги. Моля, не надвишавайте двете минути. Остава ни само около час за дебата. За социалисти и демократи, госпожа Сипа. Thank you very much, Chair. Why is... Благодаря, господин председател. Защо е толкова важна правовата държава? Ако не се лъжа, комисар Тимерманс преди няколко месеца в пленарна зала каза, че правовата зала е именно рамката за съществуване на демокрацията. Напълно съгласна съм такова твърдение, защото това, което става в Полша, е, е много по-важно от е, това една страна просто да не спазва даден закон. Когато говорим за съдебната система, не говорим само за конкретен въп... закон, а за основен стълб на нашата демокрация. Ако е, всяко правителство може да се отървава от определени съдии и да назначава нови в рамките на мандата си, то това е свидетелство за липса на независимост на съдебната система и за прозрачност в демокрацията тук искам да изразя съжаление за сроковете си, защото, за сроковете, защото дебата започна в началото на тази година, а не се виждат никакви сериозни промени в положението в Польша, което много ме притеснява. Защото ако говорим за хората в Полша, мисля, че те заслужават много повече. Ако разгледаме е, историческото им развитие и това колко са се борили за, за да получат независимост, едно свободно демократично общество, а сега собственото им правителство не им го гарантира. Така че мисля, че трябва да се обединим и да гарантираме, че ситуацията се променя и то във всички държави членки. Както и Роберта Мецола току-що каза, става ясно, че е, правовата държава трябва да се гарантира във всички държави членки и да укрепим демокрацията за всички над 500 е, милиона европейски граждани. Благодаря е, за екаре, госпожа Стивенс. Dank u wel, meneer de voorzitter. Благодаря, господин председател. Е, Тимерманс бегин октобър и над... Господин Тимерманс, в началото на октомври в пленарна зала вие е, се изказахте за Каталуния. Много добре си спомням тогавашната ви реч. Казахте, че смятате действията на испанската полиция са били пропорционални. Само няколко дни по късно испанското правителство само прина, призна вината си. Европейската комисия е пазителка на правовата държава и на върховенството на закона. И а защити в Испания нещо, което не беше защитимо. След като нещата в Испания ескалираха, комисията замълча ня, вие осъждате, примерно, законодателство в Полша, което не ви харесва и бързате да го осъдите. Защо така селективно мерите с различен а, аршин, сочите с пръст поляците, а не критикувате испанците? Това краят ли е на европейския проект? Защо не реагирате, когато се подкопава правото на самоопределение? Смятате ли, че основите на европейския европейското единство трябва да се разглежда така селективно. Членовете на Либе нямат право да пляскат, както и който е да било друг. Софи Инедвелт замества Натали Гризбек от името на АЛДЕ. Благодаря господин председател, благодаря господин Тимерманс за подробното представяне на проблема точно както и вас и аз се надявам, че един ден ще имаме диалог, по-настоящем обаче няма такъв. Искам да попитам какви смятате вие е, ще бъдат последиците за полицейското и съдебното сътрудничество, защото заключенията показват, че полската съдебна система не е независима? Какви ще бъдат въздействията върху заповедта за арест, за споделянето на информацията, даже решаването на спорове между компании, публични органи, когато говорим за обществени поръчки, както и за много други а, е, инициативи, които имаме? Знаете, че другите държави трябва да признаят или поне да се преструват, е, че признават решенията на полското правосъдие. На второ място много говорим за Полша и за нейното правосъдие. Аз обаче Настоявам, че има систематично нарушаване на член 2. Член 2 говори за свобода на сдружаване, за свобода на неправителствените организации, за правата на жените, за правата на изразяване, свободата на медиите и какво ли още не. Надявам се, че вие ще отчетете проблемите, които има в тези области. И накрая, много добре знаете, че Европейския парламент от дълго време настоява да има обща механизъм за зачитането е, на върховенството на закона, основните права и демокрацията. И аз заставам зад казаното от е, госпожа Мецова от името на ЕНП, Колегата от ЕКР също почерта, че не става дума само за полски проблем. Става дума за спазването на европейските стандарти в много различни държави. Ето защо имаме нужда от общ механизъм. И приключвам сега, господин председател. Радвам се, че комисията обяви, че ще предложи нещо подобно, някакъв такъв механизъм. Много се притеснявам обаче за насочеността на този механизъм, ако той наистина е част от европейския семестър. Аз мисля, че той трябва да бъде нещо много по-категорично и Европейския парламент трябва да има право на глас. Благодаря, колеги, трябва да спазваме отреденото време. Госпожа Спинели замества госпожа Ернст от Обединената левица. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Много благодаря и на господин Тимерманс за това, че дойде при нас. Искам да пристъпя направо към въпроса, който желая да задам. През юли беше казано, че ще се приложи член 7, ако полското правителство продължава да не изпълнява ангажиментите си към Европейския съюз. Как ще постъпите? Припомням, че след резолюцията на Европейския парламент бяха предприяти мерки от страна на полското правителство, които вървяха все по-назле. В областта на правосъдието, например, президента Дуда наложи вето над определени мерки, но за сметка на това бяха предприяти други не по-малко тревожни действия по отношение, например, на имиграцията. Бежанците на границата с Беларус бяха връщани Свободата на медиите и на печата беше подкопана, свободата на изразяване на мнение беше ограничена. Това се отнася най-вече за дебата за полската история. Бяха предприяти и антитерористични мерки, които в крайна сметка доведоха до сериозен контрол над интернет, което пък води до дискриминация на исляма. И в крайна сметка, според мен, всички тези действия бяха много тежки, особено тези спо... Е, срещу жените, примерно противозачатъчното средство за след половия акт се беше забранено жените не могат да решит, разчитат на дискретност, ако се обърнат към лекар, за да направят аборт. Та, какво ще стане? Ще приложите ли член 7, ако няма споразумение? И как гледате на възможността да замразите финансовите помощи за Полша? Благодаря. От името на зелените Юдит Сергентини. Благодаря, господин председател. Има много проблеми с върховенството на закона, обобщи ги комисаря. Искам обаче да спомена и отблъскването на бежанци на границата между Полша и Беларус. Нека да не забравяме освен това репродуктивните права на жените. Нека да не забравяме, че Полша поставя под въпрос свободата на сдружаване. Има проблеми с финансирането на НПО. Не искам да повтарям посланието на комисар Тимерманс, то беше категорично. Повдига се обаче един въпрос. Какви критерии трябва да бъдат изпълнени, че Европейската комисия най-накрая да заключи, че Процедурата по член 2 не е достатъчна и трябва да започне процедура по член 7. Аз следя онова, което правите, но ми липсва заключението. И аз мисля, че заключението не може да бъде нека да чакаме Венецианската комисия да публикува своя доклад през декември. Не. Заключението вие трябва да го направите с наша подкрепа. Четири пъти казвате сте искали да разговаряте. Това не може да е заключение. Какво трябва да се направи, какво трябва да се подобри, преди да се вземе решение, че вече е достатъчно е използвана процедурата по член 2 и сега е време за следващата стъпка. Благодаря, госпожо Саргентини. Не виждам госпожа Винбери от името на СПД. От името на Европа на нациите и свободите, господин Зелстра също го няма. Нека да чуем първите ви отговори, господин първи заместник председател. Благодаря, за да не се създава погрешно впечатление. Госпожа Стиванс говори за Каталония. Каталония не е част от този дебат, но искам да отговоря на казаното от нея. На първо място тя ми приписа следните думи. Че съм казал, че ответната реакция на испанските власти спрямо референдума е била съразмерна. Не съм казвал нещо подобно в парламента. Казах, че при определени обстоятелства спазването на върховенството на закона може да се осъществи чрез използване на сила, но не мога да съдя действията на испанското правителство. Нямам такова право. Освен това, винаги казвам, че насилието никога не е решение. И продължавам да настоявам на това. Насилието никога няма да доведе до подходящо решение. На второ място – Днес говорим за Полша, нали така? Не ми харесва е, тактиката, която можем да опишем е, въпроса като Ами какво да кажем за някоя друга страна? В миналото съм разговарял с руски представители и всеки път те казваха, ами какво да кажем за някоя друга страна? Може и да Имате право, но днес обсъждаме Полша. Затова нека да се придържаме към Полша. Госпожо Стиванс, искате да говорим по проблемите на други държави. Винаги съм на ваше разположение. Винаги мога да дойда и да обсъдим положението в други държави. Днес обаче говорим за положението в Полша. И моля ви, нямате право да засягате други проблеми. Между другото, това, което казахте, не отговаря на истината, но това е друг въпрос. И сега, аз се връщам към въпроса за Полша. Няколко от вас попитаха дали ще използваме член 7 или пък други инструменти, които могат да се използват. Нека да кажа какво очакваме от полските власти сега. На първо място, ние вярваме, че двата проекто закона трябва да отговарят на европейските стандарти. За независимостта на съдебната система, тъй като а, знаете, че не трябва да се прехвърля власт на изпълнителната власт от съдебната. А, надяваме се, освен това, че ще се а, приравни възрастта за пенсиониране. А, искам това да го кажа пряко на поляците, но нямам възможност. Обръщам се към вас. На следващото място смятаме, че трябва да се промени разпоредбата, отново казвам, за възрастта за пенсиониране на мъжете и жените. Освен това, трябва да се премахне практиката за уволняване или принудително пенсиониране на съди. Освен това, трябва да се гарантира независимостта а, на съдебната система по силата на европейските стандарти, чрез конкретни мерки. Освен това, трябва да се възстанови и легитимността на Конституционния съд. Всички тези неща неща вече ги подчертах дебело. Това искаме от полските власти. Всъщност, онова, което искаме, отговаря напълно на исканията на други международни организации. Ако полските власти не отстъпят, няма да имаме друга възможност и ще трябва да използваме други инструменти. Искате сега да се ангажирам, няма да го направя. Между другото, няма нужда да ви напомням, че парламента също може да вземе свои собствени решения и няма нужда от комисията. Ако смятате, че комисията не действа както трябва, вие можете да поемете отговорност. Може да го направите, когато пожелаете. Госпожа Инедвелт попита какви са последиците за полицейското и съдебното сътрудничество. Всъщност, като цяло, сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи се гради на взаимно доверие и госпожа Инедвелт го знае много добре. Ако взаимното доверие бъде поставено на карта, тъй като има много несигурност в съдебната система на Польша, то естествено, че сътрудничеството също ще стане по-трудно. Затова призовавам полските власти да премахнат всички причини за липсата на доверие. Независимостта на съдебната система е изключително важна. От съществено значение е да има независим преглед от страна на независими съди. Това е много важно, ако искаме и вътрешния пазар да работи както трябва, ако искаме да гарантираме, че европейските закони се прилагат по един и същи начин в целия Европейски съюз. Това е моята ответна реакция на коментарите на координаторите. Благодаря, господин първи заместник председател. Сега преминаваме към другите членове на комисията. Колеги, ще ви давам думата за две минути по реда на записване. Започваме с Барбара Кодрицка. Е, пане przewodniczący, е, Уния европейска е. Благодаря, господин председател. Европейския съюз не е само политическа общност или пък економическа общност. Това е една общност, основата на върховенството на закона, основана на демократични ценности, като разпределението на властите, например. В Полша над 84% от населението подкрепя членството ни в Европейския съюз и съответно подкрепя факта, че сме общност, основана на правосъдието, само че правителството не го осъзнава. И правителството отказва да разговаря с Европейската комисия. Значи правителството се обръща срещу 84% от собственото си население. Тези хора вярват, че Европейския съюз представлява общност на ценности и полското население иска да се спазват тези ценности. В заключение ще цитирам едно писмо на един 54 годишен мъж, който се самозапали, за да а, протестира срещу правителството. Проблема е, че правителството подкопава основите на нашето общество. Затова, господин заместник-председател, трябва да поемете инициативата за допълнителни разговори с правителството и се надявам, че най-накрая полското правителство ще се съгласи да разговаря конструктивно с вас. Благодаря, благодаря за това, че спазихте и времето. Господин Боне. Уважаеми господин председател, Знаете, че полското правителство казва, че няма да направи и крачка назад. То не прави крачки назад по отношение на призивите на международните институции. То не се подава и на натиска, оказван от собствените граждани. Пьотър Штансни се самозапали като форма на протест. Хора, които са готови да извършат саможертва, са достатъчно сериозен показател за случващото се. През юли стана ясно, че 600 човека са били подложени на административен и съдебен турмоз заради позицията, която са имали. Правителството по никакъв начин не е готово да се огъне. То потъпква и личните данни на хората, които са участвали в протестни демонстрации. В Полша се дава възможност на районните прокурори да определят кой подава сигнал за нарушение и кой не. За каква прозрачност можем да говорим? Всичко това ни напомня за книгата 1984. Що се отнася до номинирането на съди, този процес чисто и просто представлява едно прочистване на съдебната система от неудобните лица. Всичко това доказва, че с всеки изминал ден методично се подкопава демокрацията. Нашите граждани, които гледат на демокрацията както и вие, тези, тези е, граждани губят е, всякаква надежда. А демокрацията е много важна. Тя е важна за нас като въздуха, който дишаме. Какво ще направите? Защото е, не мисля, че може да се позволи на която и да било държава, на което и да било правителство да подкопава основните ценности, които имаме. Господин Юрек, благодаря. Аз ще говоря за общоевропейското положение. На първо място, вие се оплаквате, че не сте получили достатъчно отговори от полското правителство. Аз мисля, че полското правителство ви отговаря достатъчно често. Европейската комисия няма мандата и правомощията да инструктира държавите членки. Тя може да има своето мнение, но как може да се казва, че върховенството на закона е поставено на карта? Спазването на договорите е в правомощията на съвета. Вие се опитвате да иземете правомощията на съвета. Това е нарушаване на закона. Ние не искаме селективно правосъдие. Вие като бивш външен министр много добре знаете какво представлява селективното правосъдие. Вие обръщате гръб на действителността. Нека да кажа няколко думи за Франция, например. Във Франция хората се притесняват относно свободата на изразяване. Има кръстове, които се премахват от паметници. Има протести, но нищо не правите по този въпрос. В Румъния, на следващото място, има мерки насочени срещу правото на хората да гласуват. Какво ще кажете по този въпрос? Защо не вземете отношение? Толкова бързо реагирате, когато става дума за други държави. Утре се навършват 100 години от булшевишката революция. Очакваме ясна декларация от комисията, за да се почете паметта на жертвите на тази революция. Това ще бъде нещо като лакмусов тест за това, доколко се грижите за човешките права. Господин Вайден Холцер. Господин председател, искам да благодаря на заместник председателя Тимерманс за това, че така сериозно се отнася към своята роля и към ролята на комисията като пазителка на договорите и че така се ангажира ангажира, когато възникнат подобни проблеми. Това не е... Никой не кара комисията да прави оценка, тя е просто длъжна да реагира мисля, че много ясно се изрази и господин заместник председателя в тази посока. Аз съм изненадан, че полското правителство не проявява готовност за диалог. Крайно време е за такъв диалог, защото в хода на диалога много от трудностите могат да бъдат отстранени. Да, въпросът ми към господин Тимърманс е следният полското правителство казало ли е, заявило ли е, че не е готово на диалог? А, какви биха били възможностите, ако се проведе диалог? И на последно място, какво ще стане, ако всъщност не се случи нищо, ако това е просто тактика на бавене на ток, топката? Имате ли готовност да приложите член 2, за да дадете възможност на парламента да предприеме по-нататъчни стъпки? Мистер Войт. Благодаря, господин Войкт. Благодаря, господин председател. Господин Тимерманс, не е достатъчно да кажете, че не можем да правим сравнение между нещата. След като комисията е пазителка на договорите, тя трябва да прилага една и съща мярка а, за прилагане на въпро... а, правото на Европейския съюз. Да, правилно е, че независимото правосъдие изисква сигурност, но не споменахте, например, че един съдя, господин Майер от Дрезден, а, беше отстранен от производство, макар че прокуратурата беше... Тоест, издаде присъда, макар че прокуратурата беше прекратила делото за подстрекателство. Вие критикувате, примерно, изсичането на гори, нарушения на законодателството, обаче, щом става дума за Испания, казвате, това са вътрешни работи. Дори отивате по-далеч, цитирам ви по радио Deutschlandfunk от 4 ноември, вие казвате, че ако трябва да се защитава върховенството на закона, понякога е необходимо да се приложи съразмерно, насилие в съразмерна степен. Просто не повярвах на очите си, че в Испания смятате, че е правилно да има насилие, а в Польша не. Всички ли се изказаха от тези, които пожелаха да се изкажат? Ана Гомеш и след това ще минем към хората, които не са членове на нашата комисия. Появиха се новини неодавна за данъчни измами, така наречените е, документи свързани с данъчните райове или Paradise Papers. Между другото, полския финансов министр беше един от първите, който поиска да се прекратят подобни практики. Неплащането на данъци. Парламента иска нещо подобно. Нещо подобно обаче не може да се случи, ако няма властване на закона в всяка една от нашите държави. Закона не функционира в Полша. Португалия, моята родна страна, беше изнудена от Европейската комисия. Нямаше обаче повдигане на въпроса за нарушаване на върховенството на закона. Бившия премьер-министр беше съден за неплащане на данъци, защото върховенството на закона функционира. Значи комисията трябва да действа. И когато полското правителство не иска да разговаря с комисията, комисията трябва да действа и да се премине към процедура по член 7. Председателя, сега по силата на правило 206 можем да чуем изказвания на колеги, които не са членове на групата. Ще дадем думата на двама колеги. Госпожа Вишневска ще е първа. Госпожо Холмари, вие искате така ли? Благодаря. Господин комисар, с тъга следва да отбележа, че още веднъж комисията Либе разглежда така наречената заплашена демокрация в Полша. Настоящата опозиция в Полша не може да преглътне факта, че загуби изборите, последните избори. И ето защо тази полска опозиция се опитва да изгради погрешен имидж на Полша. Затова искам да поканя всички вас. Елате в Полша, елате да видите как функционира върховенството на закона. Господин комисар, настоящото правителство има пълно мнозинство в полския парламент. Искам да ви гарантирам, че ние изпълняваме нашите изборни обещания в Полша поляците взимат решение за това какво да се прави в Полша. Това е в основата на демокрацията. Мнозинството има правото да приложи платформата, която е предложило по време на предизборната кампания. Вие твърдите, че има различни възрасти за пенсиониране на мъжете и жените в Полша. Искам да ви обърна внимание, че в поне 8 държави членка на Европейския съюз има различна възраст за пенсиониране на мъжете и жените. Това избор, не е задължение. Абсурдността на положението се разкрива от изявленията на комунистите и социалистите, които говорят за репродуктивните права на жените. Госпожо, животните имат репродуктивни права, а хората имат прокреативни права. Трябва да знаете каква е разликата. Така че вие би трябвало да отчетете резултатите от демократичните избори в Полша. Уважаеми комунисти, нека да ви кажа, в Полша е забранено да има комунистическа пропаганда. Ние премахваме даже комунистическите имена на улици в Полша. Колеги, казва председателя, нека да ви напомня, че по силата, по силата на правило 206 аз сам а, имам право да решавам дали да дам думата на хора, които не са членове на нашата комисия. Ако искате да имате право да се изказвате от тук нататък, моля ви да проявявате уважение. Госпожа Ружа Тун я пропуснах, аз съм виновен, ще ви дам думата накрая, ако не възразявате, ще дам думата и на госпожа Холмайер. Естествено, ние сме виновни, признавам. Ще дам думата на още един депутат, който не е член на нашата комисия след това ще дам думата на колегите Туни Холмар. Господин Кузмюк. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Върховенството в закона, в, на закона в Полша е много добро. Демокрацията процъфтява. Но за пореден път комисията се занимава с положението в Полша. Говорихте много за Конституционния съд и преди да дойда в залата, погледнах броя дела, които той е разгледал до септември тази година. Този съд е взел решение по над 400 дела, работи нормално. Следователно, натрупалите се от предишни години дела са намаляли, защото предходното ръководство не си вършеше работата. Вие споменахте един закон за работата на обичайните съдилища. Този закон е в сила от 3 месеца вече и за 400-те функциониращо съдиш, съдилища. е имало замяна на помещенията, а не на съдиите. Така че историята, че се заменят всички, целият ръководен състав, всички съдии във всеки съд, е напълно погрешна. И накрая, относно понижаването на пенсионната възраст ако го бяхме направили за всички работещи, тъй като намалихме пенсионната възраст за всички работещи, ще е дискриминаторно да не го направим за съдиите, защото така съдиите ще трябва да работят повече от всички останали. Трудно бих си представил комисията да принуди съдиите в Польша да работят по-дълго като часове от всички останали заети лица. А по отношение на закона за Върховния съд, това е трудна за обсъждане тема, защото работата по този закон се, се върви в момента. Във Франция се, вземат, се приемат укази за ограничаване на правата на работещата, комисията не прави нищо. Испания е, е пред разцепване и пак не правите нищо. Така че това са двойни стандарти. Ако продължавате да работите по този начин, ще е, разделите Европейския съюз отвътре. Председателя, изпуснахме двама колеги, които поискаха думата. Първо госпожа Холмайер, след което госпожа Тун, но преди това госпожа Спинели е, поиска да направи коментар по процедурата. Много накратко, моля. Шорт. Много накратко искам да припомня на колегата от Полша, че първо не съм комунистка и е, второ Спечелването на мнозинство на ни избори не е равнозначно на върховенство на законата. закона. Е, правителството на власт подлежи на върховенството на закона. Това е. Благодаря, казва председателя госпожа Холмайер. Първо искам да направя оговорката, че дори избраното с избори правителство трябва да се придържа към върховенството на закона. Не можеш да имаш мнозинство срещу закона. Има някои основи, които са, на които стъпва Европейския съюз и една от тях е правовата държава, независимо от това дали си дошъл на власт с избори или не. Тоест, трябва да имаме по-добър и по-бърз механизъм, за действия в случай на нарушения. Впрочем и това, което се каза за Испания, независимо от това, което се... независимо от това харесваме ли или не действията на правителството, но все пак там не ставаше дума за независимостта на правосъдието. Правосъдието там си е независимо, независимо от това дали правителството иска или не иска определени съдебни решения. Имам въпрос към господин Тимерманс, а именно – Смятате ли, че държавите членки биха били готови да се включат в подобен механизъм при нараз... с оглед на нарастващите случаи на нарушаването на върховенството на закона. Механизъм, какъвто предлага нашият парламент. По-бърз, по-прецизен, по-дееспособен механизъм защото понякога действително се оказваме с вързани ръце и между онова, което е между член 7 и диалога, няма особено поле за маневриране. Интересуваме на настроението на държавите членки по този въпрос. Благодаря. Накрая госпожа Тун Хонстайн. Благодаря, господин председател. Благодаря за провеждането на този дебат. Много съжалявам, както и господин Мика, че има някои хора, които се опитат да насочат дебата в такава посока, че да преследват политическата си е, програма. Идеята на този парламент не е да се ощетяват определени хора, а да се обсъждат важни е, въпроси. Тук положението е много важно. Имаме нарушение на правовата държава и това е безпредседентно за държава членка на Европейския съюз. За пореден път ще го кажа. Демокрацията предполага за спазване на закона, но и закона на мълцинството, на опозицията на онези, които са загубили изборите. Да се уважават онези, които са против вас. Става въпрос да възпрем похода на фашистите. В момента има толкова много дела от Полша, че се опасявам, че Европейския съд скоро ще бъде залят от дела, защото много хора предстои да поискат правосъдие в европейските съдилища. И е, накрая ще кажа, че смятам, че ако демократите от всички държави се обединят, демокрацията в Европа ще се засили. И за всички от нас, които вярват в демокрацията във всички държави, апелирам да работим е, в тясно сътрудничество с неправителствени организации, с гражданите от всички държави, с всички, които защитават нашите стойности. И много такива хора има и в Польша. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Благодаря и на колегите. Давам думата на първи заместник председател на комисията. Благодаря много. Благодаря на тези е, коментари. Ще се опитам а, да отговоря на всички тях в реакцията си. Първо, по въпроса относно това дали комисията има правомощието да използва рамката за правовата държава. Не мислех, че става това е под въпрос, но тъй като го поставихте, ще кажа, че рамката за правовата държава е обвързана с правомощията на комисията по член 7 от договора. Както знаете, в комисията, както и парламента и съвета, може да представи предложение за задействане на превентивни и санкционни механизми по член 7. Това е предвидено в член 2, когато се говори за правовата държава. Комисията може да разглежда ситуации, които могат да доведат до сериозно нарушаване на върховенството на, на закона в определена държава членка, след което се задейства член 7 на договора. Така че правомощията тук не, не бива да се обсъждат и компетенциите. Чуда се защо всеки път се поставя този въпрос и започвам да се питам за какви, по какви причини се поставя този въпрос. Съгласен съм с госпожа Холмайер и госпожа Линтвел, че днешната система съдържа някои празноти, защото няма достатъчно възможности за обсъждане с съвета. Знам, че парламента има силна позиция по този въпрос. Когато представих работната програма на комисията за до година, казах същото. Искаме комисията да работи в, с парламента в широк смисъл. Госпожо Интфелд, готов съм да обсъдим какво има предвид под това. Освен това ми прави впечатление, че в парламента все повече се поддържа една идея, за, на която настоява белгийското правителство и тя е да се направи нещо като партньорска проверка, проверка за правовата държава. Защото винаги има усещане на а, неудобство, когато една държава членка трябва да постави под въпрос ситуацията в друга държава членка. Тази идея сега спечелва повече подкрепа в съвета, много повече отколкото когато тя бе представена, когато бях министър на външните работи преди 5-6 години. Така че е, комисията може да работи повече в тази насока и тук споделям коментарите на двамата членове, изказали се по темата. Нещо друго, което трябва ясно да се каже. Тук фокуса е в комисията. Когато поставихме в съвета въпроса за правовата държава в Полша, мнозинството държави членки изразиха подкрепа за позицията на комисията. Така че не става въпрос за, някакво, за това е един луд член на комисията да поставя въпроса, това е позиция споделена от повечето държави членки, които изразиха опасения, но искаха и сътрудничество. Те не искат да подкопават Полша, а искат тя да се отклони от този път, по който е тръгнала, а да заема мястото си в Европа, в сърцето на Европа, като една от най-важните държави членки. Защото държавите членки си дават сметка колко важна е правовата държава за самото функциониране на Европейския съюз, включително вътрешния пазар, съдебното сътрудничество, сътрудничеството по вътрешни работи и други области за да се защитават правата на всичките ни граждани. Полските граждани са европейските граждани заслужават същото ниво на защита на техните права. Това е позиция и в съвета. Така че спрете да мислите, че само аз съм а, поел по един поход срещу Полша. Ако някой по време на кариерата си наистина се е борил за Полша и позицията и в Европа, то това съм аз в различните функции, които съм заемал. Така че ако има някаква критика за закони и проекто закони в Полша, то това е позиция споделена от много държави членки. Не се самозалъгвайте по този въпрос. Не искаме да е, изолираме Полша. Държавите го правят с, с, е, с, е, с е, грижата Полша да бъде сърцето на Европа и да се промени. А тя вече е постигнала чудеса през последните десетилетия. Така, това бе първата част от изложението ми. Сега по въпроса за пенсионната възраст. Както и когато говорим за пенсионната възраст по принцип, това е много важна тема за Европейския съюз. И имаме правила, от 79-та година насам за равенство между мъже и жените в социално-осигурителните системи, което включва и пенсионната възраст. Държавите членки не е нужно веднага да въвеждат еднаква пенсионна възраст между мъже и жени, но трябва да вървят в тази посока. И е, всички държави членки, в които все още има различни пенсионни възрасти, са предприели стъпки, за да гарантират равно третиране. Но да се връщаме обратно от такива мерки, да въвеждаме отново дискриминация, както направи закона за пенсиите в Полша, не отговаря на духа на европейския закон. И отрицателното отражение на по-низката пенсионна възраст за жени и увеличения риск от бедност бяха въпроси поставени в контекста на европейския семестър, в докладите по държави и препоръките по държави, както и доклада на Комисията за дискриминация между пол, половете между 2000, от 2007 година насам. Това поставя под въпрос и редица въпроси, свързани с финансовата жизнеспособност на пенсионните системи също. Накрая, мисля, че всички имаме обща отговорност да направим нещо, за да се справим с изоставането на жените, защото знаете, че в целия Европейски съюз има средно 40% разлика в пенсиите между мъже и жени. И да въвеждате различна пенсионна възраст за мъже и жени, само влушавате проблема. Е, жените трябва да имат е, едни и същи възможности за економическа независимост, едни и същи права, да могат да имат едни и същи избори, каквито имат и мъжете. Мисля, че това е ключов елемент от правовата държава и от е, европейските стойности, които всички споделяме. Сега стигам до още един въпрос и държа да го подчертая дебело, защото той се поставя многократно. Да се казва, че щом сме спечелили изборите, което е последица от демокрацията, можем да определяме правовата държава. Това твърдение искам да коментирам. Нито една изборна победа не дава правото да се нарушават Конституцията или законите. И както казах по-рано, някои от елементите, като например тези свързани с Конституционния съд и някои от назначените съдии, са в нарушение с Полската конституция. Някои съдии са назначени съгласно Полската конституция и не са били защитени в Конституционния съд. Е, всички тези въпроси са уредени в полската конституция, така че не може да привеждате довода, че сте спечелили изборите и можете просто да не спазите конституцията или дори да я нарушите. Разбира се, ако имате мнозинство, можете да промените конституцията. Това е ваше демократично право. Демокрацията ви дава възможност да променяте е, конституцията, ако имате мнозинство но не може да променяте Конституцията, така, щото да нарушите принципите, е, с които сте се ангажирали по силата на международни говори, включително и европейски, е, европейското право. Това са много важни въпроси и трябва да сме наясно по тях, защото ако Познаваме добре европейската история, знаем, че аргумента за демократ идентичността в нашето минало е бил използван и преди за нарушаване на човешките права и за подиграване с правовата държава. Това вече се е слушвало. И от Втората световна година, э, война насам знаем, че е, правовата държава е, е демокрация, зачитане на е, човешките права и на върховенството за закона. Трябва да го спазваме това, ако не искаме да се повторят ужасяващите грешки, които сме допускали в миналото. И знаем, че от полската история, в полската история комунистите са използвали правовата държава срещу индивиди защото те не са вземали предвид е, човешките права и е, правовата държава и се е, отпращаха към Конституцията. Така че моля да не използвате демокрацията срещу правовата държава. Трябва да спазваме тези три стълба на едно европейско, европейско едно свободно европейско общество, ако не искаме да повторим грешките от миналото. И ви умолявам да спрете да използвате аргумента, че това, което правим тук е просто израз на демократичен избор. Между другото, в нито една предизборна платформа на изборите в Полша не прочетох а, за това, че една от партиите иска промяна в Конституцията, така че да казвате, че изпазвате предизборни обещания е нещо, което трудно, в което трудно мога да повярвам. Мнозина от тези, които критикуваха позицията на комисията, поставиха въпроси, които нямат нищо общо с нашето предложение. Реагирах на изразената критика за компетентността, за демокрацията, за пенсионната възраст. Но смятам, че това да се използват други въпроси, които наистина заслужават да бъдат обсъждани, като а, дискриминация Малта, Каталуния, просто а, замазваме нещата. Когато има един въпрос, ние го обсъждаме и аз вече съм го правил в пленарна зала и съм готов да го повторя, когато е необходимо. Но нека да не се разсейваме от темата, за която говорим днес, а тя е правовата държава в Полша днес. И по никакъв начин не подсилвате е, позицията си с доводи, ако намесвате други теми, които нямат нищо общо с въпроса, който разглеждаме сега. Знам, че много от членовете поставиха и други въпроси, които могат да доведат до политически дебат на ситуацията в Полша. И може да се стигне до такъв дебат, ако наистина в парламента бъде внесен определен закон за медиите. Може да се обсъждат после тези въпроси, но днес нека се съсредоточим върху а, въпросите, които са на масата днес, а именно въпрос с Конституционния съд и четирите закона, които са приети, но още не са влезли в сила. И нещо, което много ясно искам да заявя днес. Комисията е на мнението, че тези закони представляват системна заплаха за правовата държава в Полша. Искам да го подчертая. И още веднъж комисията не, комисията не е сама да мисли така. Имаме Европейска организация за съдебната дейност, която споделя нашето мнение. Имаме и докладчик на ООН за независимостта на съдебната система, който споделя мнението ни. Знаем предишните позиции на Венецианската комисия по въпроса. Предстои и следващото становище. И полското правителство не може просто да не обръща внимание на това и да се прави, че един човек в комисията има проблем с него и е, никакви други проблеми няма. Предполагам, че полското правителство вече си е дало сметка, че мнозинството в този парламент споделя позицията на комисията. Полското правителство със сигурност вече си дава сметка, че в много държави членки има притеснения, свързани с тази тема. Много държави членки ясно изразиха позицията си, като Франция. Други не го казаха публично, но в по-частна сфера и пряко на полското правителство също дадоха а, представиха ясно мнението си. Така че нека да се опитаме да разрешим този въпрос и да се опитаме да помогнем на една от най-големите ни държави членки да се върне в правия път на зачитане на правовата държава. Имате толкова много поле за действие с политическия мандат, който имате след спечелване на изборите, за да не е нужно да вървите против върховенството на закона. Моля, върнете се към споделените стойности на Европейския съюз. Нека да имаме един отворен диалог с министрите по този въпрос, защото той е силно необходим. Аз а, постоянно съм на разположение на министрите от полското правителство, за да проведем диалог по този въпрос и се надявам да се намери възможност да го направим. Защото трябва да разрешим този въпрос, Европа трябва да го направи. Ако не защитаваме върховенството на закона в Европа и изоставяме един от е, основните стълбове на нашето сътрудничество и това ще се отрази не само на Полша, но и на всички нас. Ние не говорим, ние не живеем на остров, твърде свързани сме, за да е, не вземем нещо, този въпрос предвид. Много ви благодаря за вниманието. Thank you very much. Thank you, Благодаря, колеги. С това стигаме до края на дебата. Благодаря, господин заместник председател. Благодаря и на вашия екип, както и на колегите.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 Искам да преминем към точка 5, но изчакваме госпожа Маковей. Мога ли да разговарям с сътрудниците на групата на екара? Mrs. Stevens. Госпожо Стивенс. I'm just, um, I'm just wondering if Mrs. Stevens uh, would, would uh, begin for us. Would you be willing to take Чудя се дали госпожа Стивенс не иска да се изкаже. Бързо ще преминем към точка 5, следващата многогодишна финансова рамка. Госпожа Маковей не е тук, закъснява чакаме я. Госпожа Стивънс ще представи проекта на становище от името на госпожа Маковей. Благодаря ти за това, Хелга. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Да, налага се да заместя госпожа Маковей. Тя върви към залата, но трябва да започнем дебата, тъй като наистина е, и се налага да отсъства. Уважаеми колеги, радвам се, че мога да представя нашето проекто становище по следващата МФР след 2020 година. Ето моите основни предложения за областите, които се покриват от комисията Либе след 2020 година. Първо място Призовавам да се разделят програмите в рамките на ПВР и а, обежището, като призовавам освен това да има сигурност, а, а, безопасност и зачитане на върховенството на закона. Настоящите действия в областта на сигурността не могат да бъдат покрити чрез съществуващите финансови средства. Те трябва да бъдат включени в рамките на съществуващи инструменти, като Кохезионния фонд, както и някои други фондове. Всички европейски правоприлагащи агенции трябва да имат достъп до съответните средства, за да имат по-добри оперативни способности. На второ място, Вярвам, че структурните инвестиционните фондове трябва да продължат да действат след 2020 година. Някои от тях, като например Европейския социален фонд, трябва да се заемат с напредъка по отношение на справяне с проблемите като ксенофобията, престъпленията от омраза, маргинализацията. На трето място призовавам за достатъчно финансиране в областта на миграцията и сигурността, за да не се прибягва до съществуващите механизми за гъвкавост от европейския бюджет, както се случва в рамките на съществуващата МФР. На четвърто място трябва да се гарантира по-голяма последователност между европейския бюджет, неговото финансиране и неговите цели. Би трябвало да не се променят приоритетите. На пето място, мисля, че степента на използване на доверителните фондове трябва да е свързана с изискването 100% от средствата да са включени в европейския бюджет и Европейския парламент трябва да може да упражнява контрол не само що се отнася до създаването на такива доверителни фондове, но и по отношение на изразходването на средствата за тях. На шесто място в съществуващата МФР само 1% от средствата са заделени за средства по Шенген, като политики по убежище, миграция, граничен контрол и вътрешна сигурност. Мисля, че тази сума трябва да се промени според съществуващите приоритети и предизвикателства, пред които сме изправени днес. На седмо място подкрепям ролята на ПВР агенциите и призовавам да има ресурсно програмиране в съответствие с политическите очаквания, които имаме за тези агенции и в съответствие с техните оперативни нужди. Смятам, че е жалко, че е недостатъчно финансирането на европейски агенции като Европол, Евроюст и полицейския колеж. Това в рамките на съществуващата МФР. Е, подчертавам, че новия мандат за Фронтък ще има нужда от допълнителни средства и след 2020 година. Призовавам да се заделят достатъчно средства, за да се гарантира гладкото функциониране и изпълнението на всички разпоредби, свързани с Европейската прокуратура. Призовавам за бързо въвеждане на системата за влизане и излизане Европейската информационна система за наказателните досиета, както и всички други системи, които са насочени към обмяната на информация за досиетата в Европейския съюз. И на следващо място призовавам да се вземат мерки във връзка с тези държави, които не спазват европейското законодателство. Онези правителства, които не спазват върховенството на закона и принципите на демокрация, трябва да разберат, че не могат просто да нарушават правилата без каквито и да било последствия. Благодаря. Между другото, имам ам, призиви и за мерки във връзка с агенцията, позната като ЕО и ЛИСА. Благодаря. Силви, искате ли да кажете нещо? Аз не заменям никого. Благодаря на госпожа Стивенс. Много добре ви разбрах, господин председател. Да, и аз благодарях на госпожа Стивенс, както и госпожа Маковей за проекто становището. Темата, разбира се, е много важна, защото многогодишната финансова рамка след 2020 година е отрешаващо значение за Европейския съюз и комисията Либе трябва активно да участва в нейното оформяне. Имам три важни неща да кажа, като докладчик в сянка по становището. Държа много на въпросите за миграцията, защото трябва да се уверим, че те ще са в основата на рамката след 2020 година. Тук имам предвид и въпросите свързани с климата. На следващо място трябва по-добре да дефинираме потребностите от финансиране на различните европейски агенции. Накрая ще се постарая параграф 7 за финансовите санкции е, за държавите членки, не спазващи правовата държава, да бъде доуточнен. Мисля, че е, с това накратко може да кажа какво ще направя в качеството си на докладчик Сянка. Благодаря. Thank you very much, Благодаря ти, Силви. Нямаме кой знае колко време. Обръщам се към колегите. Иска ли някой да се изкаже? Госпожа Маковей най-накрая успя да дойде. Вие самата искате ли да кажете нещо? Защото госпожа Стивенс направи презентация от ваше име. Не знам дали не искате да добавите нещо. Ако желаете, заповядайте. Благодаря. За съжаление, нямаше как да ме изчакате, макар че пътувах от летището на Сам Хелга прояви любезност и се изказа от мое име. Мисля, че е много важно структурните инвестиционните фондове да продължат да съществуват след 2020 година. Някои от тях като Европейски социален фонд би трябвало да се вземат с проблемите на радикализацията, маргинализацията, престъпленията от омраза и ксенофобията. Призовавам за повече пари, за миграцията, за сигурността, за отбраната, за да не преминаваме още веднъж към използването на механизма за гъвкавост, като се случва в рамките на съществуващата МФР. Необходимо е да се гарантира повече последователност, що се отнася до финансирането и целите на европейския бюджет. Искаме приоритетите да бъдат такива, че наистина финансирането да е насочено точно към тях. Освен това, Що се отнася до доверителните фондове, 100% от тези е, фондове трябва да са включени в европейския бюджет и Европейския парламент трябва да може да наблюдава какво се случва с тези фондове. Не само е, що се отнася до тяхното създаване, но и по отношение на средствата, които се изразходват по тези фондове. Така ще приключа. Когато говорихме за директивата срещу прането на пари, ние много говорихме за доверителните фондове. Благодаря, госпожо Маковей. Крайният срок за внасяне на изменения е 10 ноември 12 часа на обяд. А, можем да направим кратка пауза до 5.45. Знаете, за тогава е насрочено гласуването.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 Mr. Chairman, any chance of getting on with this? Господин председател, не смятате ли, че трябва да започвам? Uh, Уважаеми колеги, моля ви да заемете местата си. Подгответе и картите си за гласуване. Благодаря. Понеделник след обете, Знаете как стоят нещата. Предстои ни дълго гласуване. Моля да вземете местата си. Okay, colleagues, everyone. И така. Всички готови ли са? Виждам, че не всички са готови. Моля да вземете местата си. Okay, colleagues, we have... И така. Имаме 4 гласувания днес след обед. Преди да преминем към гласуването, благодаря ти, Моника. Много ти благодаря. Всички седнаха ли, подготвиха ли се и така. Моля ви да не жестикулирате. Вие в дъното на залата. И така. В началото искам да кажа нещо, което е малко сложно, затова моля да запазите тишина. Искам да обясня каква е първата точка, по която ще гласуваме. Моля да вземете местата си. И така, нещата може да са на кантар. Моля всички да седнат. Затова забавям малко процедурата. Всички пълноправни членове подгласници моля да седнете и да поставите картите си в машините за гласуване. След малко ще разберете защо отправям този призив. Okay, right. Продължаваме. Ако координаторите са удовлетворени и смятат, че всички са в залата, Нека да действаме. Преди да преминем към стандартното гласуване, трябва да се върна към едно а, изказване, което направих в началото на заседанието. Повечето от вас не присъстваха тогава. Трябва да гласуваме една от препоръките на координаторите във връзка с правилника за дейността ще обясня за какво става дума. Трябва да се случи това одобрение преди да гласуваме. Чукам, за да ви накарам да слушате. Боли ме гърлото, затова не мога да говоря на висок глас. И така, координаторите на Либе се срещнаха на 23 октомври и обсъдиха мисиите и делегациите в рамките на Европейския съюз. По силата на правило 205 от правилника за дейността и по искане на групата на зелените и координатора на зелените трябва да подложи на гласуване една препоръка на координаторите. Препоръката е следната. Става дума за правило 205. Има и препоръка на координатора. Когато има такава препоръка, може въпросът да се представи за разискване или гласуване в комисията. Слушайте внимателно. Препоръката е да не се изпраща делегация до Будапешта, Унгария в рамките на конкретния доклад за положението в Унгария във връзка с резолюцията на парламента от 17 май 2017 година. Има искане за поименно гласуване по силата на правило 208 параграф 3 от правилника за дейността. Искането е внесено от Зелените, Социалистите и Демократите и Обединената левица. Значи можем да имаме поименно гласуване. Ето сега слушайте внимателно. Ако не искате да се изпраща делегация, от името на комисията в Будапешта, Унгария, гласувате за зеления бутон. Колеги, ако се объркате, после не ме обвинявайте. Ако искате да се изпрати делегация в Унгария, трябва да гласувате против червения бутон. Процедурата е малко в разрез с интуицията ви, затова я обяснявам. Защо това е така? Защото препоръката е формулирана по този начин. Аз не съм виновен. Значи, ако не искате да се изпраща делегация в Унгария, трябва да натиснете плюс. Ако искате да има делегация в Унгария, трябва да гласувате против или минус или червения бутон. Когато кажат, че може да гласувате, така трябва да гласувате. Всички наясно ли са? Всички наясно ли са? Как стоят нещата? И така, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 30 гласа за, 21 против, въздържали се няма. Значи зеления бутон печели, няма да изпращаме делегация в Унгария. Благодаря. Нека сега да преминем към гласуването. Уважаеми колеги, започваме с доклада относно гражданството на ЕС за 2017 година, укрепване на правата на гражданите в съюз на демократична промяна. Докладчик е Чаба Шогор. Господин Шогор, иска ли да каже нещо? Не, не желаете. И така. Изменение 60. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 14. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 23. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 68. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 69. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 70. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 72. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 76. Начало на гласуване. Извинявам се, колеги. Пропуснах компромис 17. Отиваме на компромисно изменение 17. Благодаря на госпожа Зипел. Компромис 17. Начало на гласуването. Как така пропуснах цял компромис? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 76. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 21. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 19. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 15. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 90. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 91. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 92. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 93. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 22. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 16. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 18. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 103. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 106. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 107. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 110. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 20. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 115. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 117. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 118. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега преамбилните точки. Изменение 1 до 3, гласуване блок. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. Компромис 1. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Гласуване на блок. Изменение 6 до 22. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. Компромис 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 24. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 29. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 32. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 34. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 36. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 39. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 43. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Някой каза ли не? Приема се. Изменение 47. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Гласуване блок от изменения 51 до 59. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. И сега гласуване по целият текст с измененията към него, поименно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Приема се 44 гласа за, 6 против, 3 въздържали се. Поздравления за господин Шогор. Сега следва проекто доклада относно Шенгенската информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. Докладчик е Ерун Ленарс. Господин Ленарс, искате ли думата преди да гласуваме? Не. Добре, преминаваме направо към гласуване. Първо по изменение 30. Моля, гласувайте. The Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 132. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме блок по 121, 122, 165 и 50. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение от социалисти и демократи. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 127. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 20. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 131. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 135. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме анблок по изменение 137 и 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 155. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 156. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме анблок по 163 и 83. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме анблок по 164, 165, 84, 85. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме заедно 166 и 86. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 167. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 168. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точки от преамбюла. Изменение 32. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 35. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 36. Моля гласувайте. все още се гласува. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме заедно по 44, 79 и 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 45. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 59. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 60. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 62. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 68. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 69. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 77. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме заедно по 78 и 80. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Афет 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 81. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 82. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 87. Моля, гласувайте. По 87 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Афет 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по целия текст по именно както е изменен. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 40 гласа за, 5 против и 8 въздържали се. Гласуваме по решението за, за откриване на преговори. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 42 гласа за, 5 против, 4 въздържали се. Поздравление, господин Ленарс. Okay, colleagues. Продължаваме нататък към проекто доклада, посветен на създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система в областта на граничните проверки. Изменя се Регламент от 2014 година и се а, премахва регламент от 2006 година, номер 1987. Карлош Коелю е докладчик. Искате ли да се изкажете? Съвсем накратко, господин председател. Трябваше много да работим в много кратки срокове. Всички колеги, всички сътрудници, всички служители на комисията заслужават благодарност и работехме в една приятна атмосфера. Мисля, че повечето от нас искат да защитят Шенген и свободата на придвижване. Искаме това да стане обаче, като се гарантира и сигурността. С настоящото законодателство ние работим точно по тази стратегия. Благодаря. Благодаря, господин Коелю. Нека да преминем към гласуването. Изменение 22 и 23 заедно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. Компромис по член 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме амблок изменение от 32 до 36. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. Гласуваме амблок изменения 37 и 38. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 224. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 225. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 228. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 236. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 42. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 46. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 12. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 245. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 247. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 14. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме амблок изменения от 50 до 56. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. Компромис по член 16. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 61. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 18. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 259. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Всъщност аз гласувах не както трябва. Обърках се, но това не оказа въздействие върху окончателния резултат. Извинявам се на моя координатор. Всъщност е, колегата знае, че аз гласувам винаги по един и същи начин, не че ви е грижа така или иначе. Компромис по член 19. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 20. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 21. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 22. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 23. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 23а. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 24. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 26. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 27. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 27а. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 28. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 29. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 30. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 31. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 32. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 34. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 35. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 36. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 383. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 384. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 38. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 39. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 40. Е, Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 41. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 42. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 405. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 406. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 46. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 47. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 48. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 49. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 50. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 51. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 52. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 53. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 54. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 54А. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 58. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Преамбилни точки. Компромис по на точка 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 6А. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 9 и 9а. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 11. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 12. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 15. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 16. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 160. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 18. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 20. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 21. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 23. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 24. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 25. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 26. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 27. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображения 28, 28а, 28б, 28c и 28 Д. Гласуваме блок. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по Съображение 31. Начало на гласуването. 31. 31. Край на гласуването. Приема се компромис по съображение 32А. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 33. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 34. Начало на гласуването. Да, разделно гласуване. Имаше коментари за микрофон. Край на гласуването по компромис по съображение 34. Приема се. Компромис по съображение 35. Начало на гласуването. Може ли координаторите да не говорят на висок глас, защото ги следвам неохотно? Край на гласуването приема се. Компромис по съображение 36. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 194. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по съображение 37. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 200. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по съображение 38. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 38А. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 40. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 40А. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 42. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Афет 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 205. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 53. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Афет 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по текста с измененията към него. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 45 гласа за, 3 гласа против, 5 има въздържали се. И сега гласуваме решението да започнем преговори. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 43 гласа за. Съответно има гласове против и въздържали се, които за съжаление не виждаме на екраните. Последния вод, колеги. Благодаря ви за търпението. Стигаме до последното гласуване. Колеги, трябва бързо да минем, тъй като е, преводачите скоро ще трябва да тръгнат. Та бързо ще минем. Или искате бавно? This is me going fast. Това ми е бързата скорост. Господин Коелю е докладчик. Ако нямате против, директно гласуваме по изменение 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. По какво гласуваме ли питате? Да, добре би било да кажа заглавието. Трябваше да го кажем. Та край на гласуването приема се. Компромис по член 3 за определенията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 41. Merit 41, the vote is open. Моля, гласувайте. Извинете, казва председателя. Изменения от 41 от 45 гласуваме анблок. Моля, гласувайте. Приема се. Също анблок 46 и 47. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 267, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 268, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 8, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 271. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 280. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 51. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 10. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 55. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 289. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 292. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 14. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 60 до 65, включително анблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 70. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 305. Моля, гласувайте. По 305 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис член 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Анблок гласуваме от 315 до 198 включително. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Анблок от 316 до 109 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 23А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 391. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 396. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис член 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис член 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 39. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис член 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 418. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис член 40, втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 44. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 45. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 46. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 47. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 49. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 51. Моля гласувайте. По член 51. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 52. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис член 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 526. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис. Коментари извън микрофон. No, it doesn't fall. There is none. No, we do vote Гласувахме по Не, трябва да го гласуваме. Току-що го направихме. Съгласни ли сте? Току-що гласувахме. Карлос, вие знаете. Може ли да проверим гласуването, защото в списъка за гласуване има бележка, в която пише, че това изменение отпада, ако е, компромис по 54 се приеме. Знам, но това е объркващо, казва председателя. Искате ли отново да го гласуваме, тъй като има объркване? Добре, отново. Ще гласуваме по изменение 526 отново. Моля, гласувайте. We're just repeating it because the instruction was... Всъщност указанието бе оттеглено. Да, край на гласуването. Отхвърля се. Компромис член 55. Моля гласувайте. Член 55. И то е с плюс. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 56. Моля, гласувайте. Познайте какво ще стане. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 57. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 58. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис член 59. Моля, гласувайте. Машините ли ни изоставят? Май не закрит гласуването след 58. Трябва да вървим, много бързо вървим за работата на машините. Колеги, моля да проявите още малко търпение. Okay. Okay, colleagues, please. Колеги, ще ви помоля за секунда търпение. Yeah. I'd like to thank... Колеги, с... благодаря на, председа... на преводачите за това, че ще останат до края на това гласуване, което ще отнеме още 10 минути най-много. Член 59, още не сме го гласували. Гласувахме ли го? Нека отново гласуваме за всеки случай. Почти свършихме. Член 59. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 550, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 551, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис член 63, моля гласувайте. Край на гласуването. Какво стана тук? По 63-то изменение, по 63-ти член. Закри гласуването. Имаме проблем с машината май. 63 again, yeah? Отново гласуваме по член 63. Има проблем с машините. Моля да запазите тишина за малко. Отново по 63 член. Моля, гласувайте по 63. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 64. Oh, yeah, sure, yeah. Or recitals. Or can we do all of them? Yes, sorry, colleague. Извинете, колеги. Ще гласуваме анблок по останалите компромиси. Можем ли така да направим? Питам докладчика. Гледам към него. И тя сякаш с магия всички са за. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Oh, I knew that was going to happen. Коментар извън е, микрофон имаше. Добре, зелените не искат да се гласува анблок. Тогава нека бъдем търпеливи и продължим. По 64. Член 64. Моля, гласувайте. Губим време. Край на гласуването. 65. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 66. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 68. Моля, гласувайте. О, пропуснах 67, казва председателя. 67, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 68, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 69, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 70. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 70А. Моля гласувайте. Приема се. А, край на гласуването. Приема се. 71. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 71А. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 75. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. То, то, преамбюла. Точките в него. Изменение 169. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по точка 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 6А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 8, 9 и 9А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прием, приема се. 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 191. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по точка 19. Моля, гласувайте. По 191 ли? Пита председателя. Какъв въпрос имаше за 191? Коментари извън микрофон. We've do do I have permission to take the vote again? Разрешавате ли ми отново да гласуваме по това изменение? Трябва цялата комисия да, да ми даде разрешение. Ако има спор по гласуване върху изменение отново, трябва цялата комисия да ми разреши. И ако има разлика, Джудит, нещата стоят по различен начин. Коментар извън микрофон. Okay. Uh, is that okay? Yeah. The, was the machine not working in the middle of the votes? Имаше е, нефункциониране на машината по време на гласуването. Сега работи ли ви? Защото ако имате проблем, очевидно няма да работи. Моля да отидете просто на друго място, за да не се губи повече време. Ана, бихте ли се преместили на друго място или да проверите дали ви работи машината? Колеги, остават само още няколко страници. 191. Моля, гласувайте. Oh, oh, well Работи ли? Добре. Край на гласуването. Отхвърля се. по един доста балансиран начин. Компромис по точка 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по точка 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23. Моля да останете тихи. Край на гласуването. Приема се. 23А. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 216. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 225. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 32. Точка от преамбюла. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 33. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис по 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 36. Моля, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 36А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 35Б. Моля, гласувайте. 36Б. Край на гласуването. Приема се. 36C. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 231. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 232. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 42А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 44. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 45. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 46. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 47. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 48А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 50. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 50А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 52. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 252. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 64. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по текста, както е изменен с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 41 гласа за и 3 против. По гласуване по започването на преговори, моля гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 40 гласа за, 5 против и 2 въздържали се. Господин Коелю, поздравления. И с това завършваме гласуването.